Уважаеми колеги, нека да започваме. Добре дошли на заседанието на комисията ни днес. Започваме с първа точка от дневния ред, а именно приемане на самия дневен ред. Има ли възражения срещу приемането на така предложения дневен ред? Очевидно не. В такъв случай можем да сметнем дневния ред за приект. Втора точка – одобрение на протоколите от заседанията от 11 юли 2017 и 4 септември. Ще намерите тези протоколи в работните си документи. Имате ли бележки по протоколите? Очевидно не. Така че предлагам, както обикновено, да счетем протоколите за утвърдени, ако до края на това заседание не постъпят възражения. Очевидно сте съгласни. Чудесно. Преминаваме към трета точка от дневния ред съобщенията на председателя. Днес имаме превод от и на френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, полски, словенски, български и румънски. Има толкова шъшкащи звукове, че едва ги произнасям. Както обикновено ще ви напомня, че заседанието ни се излъчва по интернет. Има решения на координаторите от 4 септември, които вие сте получили на 5 септември по електронната поща. И е, до края на срока на 7 септември не постъпиха възражения. Ето защо смятаме тези решения на координаторите за приети. Zugestimmt. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Äh, Сега преминаваме към следващата точка. Електронно гласуване. Ще гласуваме две проекто становища. Първото е становище за гражданството на Европейския съюз за 2017 година, укрепване на правата на гражданите в съюз на демократична промяна. Водеща комисия е комисията по петициите. Наш докладчик по становището е Кристина Либацка. Кристина, искаш ли да кажеш нещо преди да започнем гласуването? В такъв случай можем да преминем към гласуването. Гласуваме изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. изменение 2.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 въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 10 за, против, въздържали се. Трябва да проверим, защото имаше много въздържа. Гласуваме електронно изменение 10. Okay. Край на гласуването. Ясен е резултатът. 15 за, 3 против, приема се. 11 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против,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 въздържали се, при... отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим. Начало на гласуването. 38. Гласуваме 38. Край на гласуването. 15 за, 9 против, 1 въздържал се. Приема се.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 за подкрепата към докладчиците в Сянка, секретарията и всички, които ми помогнаха. За мен беше удоволствие да работя с вас. Благодаря. Благодаря и на теб, Кристина, още веднъж за добре свършената работа. Този доклад очевидно се радва на сериозно единодушие. Сега преминаваме към следващото гласуване. Това е проектостановището по инициативен доклад изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания. Водеща комисия е комисията по заетост, а наш докладчик е Джули Уорд. Искаш ли да кажеш нещо, Джули? Ако не, преминаваме към гласуването. Няма превод на английски, ми казват. Окей, okay. okay. Сега вече всичко е наред. Проблемът очевидно е решен. Искаш ли да кажеш нещо? Джули, искаш ли да кажеш нещо? Не, добре. При... Гласуваме. Изменение едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис едно за против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, а, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим 39-то изменение. 39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 Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване на така измененото становище. Начало на гласуването. Край на гласуването. 27 26 за, 1 въздържал се, честито на авторката. Дано, ако всичко беше толкова консенсусно в нашата работа, но често се случва. Джули, имаш дума. Sorry, when I was um, waving... Uh, докато uh, извинявам се за... Uh, не можах да чуя всички добри думи от Петра поради технически проблем с превода английски язик. Но искам да благодаря на всички за това, че ни би помогнахте да направим така, че Европейския съюз да отстоява правата на хората с увреждане и да им осигури по възможно най-добрия начин. Това са хора, които понасят много незгоди и искрено се радвам, че моето предложение и моят доклад се приемат с такъв консенсус председателката. Благодаря и на теб за свършената работа по този доклад по собствена инициатива. Надяваме се, че водещата комисия ще се съобрази с нашето становище. Сега преминаваме към точка 6 от дневния ред. Е, всички, които могат, искат, трябва да напуснат залата, да го сторят, е, моля, по-тихо. Колеги, моля за ред и тишина. Сега ще говорим за позицията относно следващата многодишна финансова рамка след 2020 година. Докладчик е Хелга Трюпел. 17 октомври 11 часа е срока за изменения. На 4 декември ще гласуваме и както винаги в този случай е, е комисията по бюджета Хелга, имаш думата за 5 минути, за да споделиш. Благодаря, Петра. Знаете, че ме е един от е, горещите въпроси в Европейския съюз и особено след 19-20 година, когато Великобритания може би ще е напуснала Европейския съюз, може и да размислят, на което аз се надявам, защото тяхното напускане ще от, открие една празнота от 10 милиона евро и аз се надявам надявам, че ще, бъде, че ще се справим с решенията. Ще бъде трудно да намерим решения. И тъй като ние като комисия сме едини, имаме един, единно мнение да поискаме повече пари за образование, европейската солидарност и това е моето конкретно пред, предложение е, е, следващото, следващите преговори ще се проведат за първи път в условия на държава членка напускаща Европейския съюз, ако няма втори референдум, е, на което, за което до сега не се чува нищо. И Брексит поставя предизвикателства пред бъдещата ни политика и програми, разкрива нови възможности и да ни дава възможност да side. So that is always... Да потърсим нови решения. Така че въпросът е откъде ще дойдат парите, как ще ги използваме, да потърсим нови източници, включително екологични такси и поне докладът Монти дава нови възможности. Е, също мнението на еврокомисаря Етингер е, дава основание за надежда. И така очакват се нови европейски отговори. И това е европейската криза, която се отразява на безработицата, на липсата средства и така нататък. Е, и това засяга и нашата комисия като борба с радикализацията, разкриване на нови възможности, особено за младите хора. И ние ще трябва да помислим за по-добро образование образование на нашите съграждани, за да имат по-сериозни шансове на вътрешния пазар. Надявам се, за всички е ясно, е, са наясно с това. Новите инициативи в отговор на кризата ще се отразят в новата МФР и това, което ние трябва да направим за новите избори трябва да отстояваме европейския проект като едно политическо решение и да кажем ясно, че трябва да обединим е, су суверенитета си, а не да се връщаме назад към националната държава. Това е погрешния подход и ние трябва да убедим нашите съграждани, че по-добре да имаме един силен, по-добър Европейски съюз. Да, разбира се, в условията на субсидиаритет, но по важните въпроси, субсидиарност, но по, по важните въпроси трябва да работим заедно. Е, така че целта на моята, моето предложение е да очертае основните позиции нашата комисия за бъдещите дебати. Първо, разширяване на програмите в сферата на образованието културата и изследванията. Тук аргументите са два. Еразъм Плюс е не, безспорен успех на Европейския съюз и се надявам, че инициативата за европейска солидарност, за която ще говорим днес след обед, ще бъде пореден успешен проект второ, трябва да се борим с екстремизма и радикализма. Трябва да подчертаем, че сме по-силни от всякога. След това интеграция на мигрантите и беженците в нашето общество. Тук ролята на културата и образованието е много важна и това трябва да очертае новите ни програми. Трябва да бъдем амбициозни, да убедим колегите и компетентните органи, че трябва да вървим в тази посока. Това ще бъде много важен момент в бъдещата изборна кампания. Е, трето, е, акцент върху човешкото измерение и специално тук ще цитираме Разъм Плюс. По този въпрос нееднократно сме говорили дори в пленарна зала. И четвърто, своевременно приемане на МФР след 2020 година с цел да се предотвратят проблеми при изпълненията на програмите. Говорим за добро управление и по-малко бюрокрация. Благодаря. Благодаря, Хелга. Във връзка с казаното от теб още една информация от срещите по клъстери, както ги е, наричаме, са председатели на комисии, компетентните комисари, след това с цялата комисия провеждат заседания за работната програма за следващата година. Поне аз съм с впечатление, че комисията е осъзнала за конкрет, че конкретните предложения по програмите е, трябва да бъдат представени през първото три месечие до година, макар и без цифри. Ние написахме писмо до компетентния еврокомисар. Мисля, че са го разбрали. Етингер в отговор на моя въпрос отговори утвърдително. Наясно сме, вие трябва да можете да започнете да работите дори като начало без конкретни цифри, но е, трябва да имаме структурата на програмите. И второто, което явно също са осъзнали, където май имаме съюзник в комисията, е повече средства за Еразъм плюс и то осезателно увеличение няколко еврокомисари го подчертаха изрично и аз се надявам, че в конкретното предложение това ще намери практическо отражение. Но за сега трябва да бъдем предпазливи, защото в крайна сметка трябва да убедим и съвета, че това е добра инвестиция в бъдещето. Това е от мен. Мисля, че това е ценна информация за всички вас. Тези е, общи срещи са наистина важни. Сега докладчиците в сянка. Господин Здроевски има възможност да направи изказване. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, е, би било по, по лесно да обясна нещата устно, отколкото е, казаното в документа. Струва ми, сме, мисля, че сме много скромни, а говорим за изключително важни неща. Първо, стабилен бюджет. Е, това е и то подобрен бюджет. От това се нуждаем. Трябва да бъдем сигурни, че няма да има пропуски в плащанията. Тук трябва да поискаме повече за Еразъм Плюс, който трябва да се забави. И Еразъм Плюс е абсолютно задължителен момент и по отношение на нашата видимост и нашия имидж. Така че наистина подчертаваме факта, че не трябва да се правят економии тук. В никакъв случай фонда на Еразъм Плюс не трябва да се намалява. След това програмата Творческа Европа тя не е достатъчно добър източник за всичко посочено в точка 2 от програмата и въпреки това така имаме възможност да очертаем значението на културата. Това е а, начин да постигнем економическа дейност и да постигнем економически успех. След това, нека не забравяме, предстои ни дебат за многогодишната финансова рамка. За нас е много подходящо именно сега да поискаме по-добра позиция за нашите програми, защото понякога е, отделните позиции в бюджета се поставят наистина на съвсем произволни места. След това гъвкавост. Много често се подчертава, че области като обучение, туризъм, спорт, култура се представят така, че ни е изключително трудно да получим средства за програми като Европейското наследство. И несъмнено трябва да преследваме една друга линия, за да получим финансови ресурси. Друг важен момент – Брексит. Трябва да подчертаем, че Брексит не само не бива да подкопае финансовите аспекти, но и да подчертаем, че Брексит не трябва да влуши, да доведе до влушаване положението на хората в областта на културата. Това е много важно, включително и с оглед на социалните осигуровки и рамките за работа на тези хора. Защото в края на краищата и тук опираме до финансови разходи. Що се отнася до плащанията. Нека не ги забравяме. Това са много деликатни въпроси за творческата общност. Говорим за малки формирования, които се затрудняват да получат кредитите. И е, това се отразява на плащанията. И накрая трябва да следим за правилно прилагане на процедурата. Това е което исках да кажа. Председателката, благодаря. Луиджи Могано. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Мисля, че след 2020 година може да има много нови неща във връзка с финансовата рамка. И, и няма спор, че трябва да се съобразяваме с политическите приоритети на Европейския съюз. И тук обществените средства трябва да получат съвсем конкретно приложение за това, което каза госпожа Трюпел, за да противодействаме на националистически настроения и други подобни, за да покажем на гражданите какво всъщност означава Европа. И разбира се, ем, по повод казаното в доклада на председателя на комисията Юнкер за състоянието на Съюза процесът на вземане на решение трябва да бъде демократичен и да запази този си дух. И сега е, постоянно актуалните въпроси. Мобилността. Всичко, което е свързано с културата, трябва да насърчава мобилно, мобилността и трябва да дава възможност да изградим друга визия за Европа. Мисля също, е, че трябва да укрепим гражданското съзнание. Нека излезем от сегашните представи. Е, Еразъм и мобилността която се свързва с представите за мобилност на академичната, в академичната общност. Не е така, но очевидно няма достатъчно информация. И ако позволите още нещо, трябва да преодолеем неравенството. Много граждани на Европейския съюз говорят за това. Мисля, че социалния стълб трябва да бъде отново укрепен. Нека не забравяме това. Разбира се, други парламентарни комисии искат същото, а това предполага укрепване на програми като младежката гаранция, младежката инициатива, инициативата за младежката заетост и разбира се укрепване на програми в подкрепа на културата. Творческа Европа, Европа на гражданите и най-сетне трябва да държим на създаването на гаранция за мълцинствата. Постоянно поставяме това изискване. Уж сме се разбрали, уж е приоритет, но дела няма. Сега е ред за дела. И основният проблем, несъмнено, е, че ние трябва наистина да настояваме общите цели наистина да бъдат постигнати. Като, например, настояваме средствата за култура да бъдат правилно разпределени защото не е въпроса да прехвърляме в пер, от първи ред в трети ред и от първо перо в трето перо трябва да, да въпросите на културата и финансирането на културата трябва да добият по-голямо значение. Да, хората, които мислят за бюджета, разсъждават по различен начин, но ние смятаме, че културата не получава дължимото внимание. И остават на заден план въпроси, които вероятно са приоритетни, но потъват в а, а, общия поток на информацията. И така, целите, бюджет и всичко това, разбира се, струва нещо, така че ние трябва да имаме съответни средства. Председателката благодаря, колежката да. Тун от Алдене, колежката от Гуе, също не. Госпожо Билт, вие ще кажете ли нещо? Имам два въпроса е, често се говори, че трябва да направим по-ясни програми и да подкрепим фонда за солидарност трябва да ги обединим, за да тръгнем от, да, от по-добра отпавна точка. И в четвърта точка се говори за стратегията на Съюза и личното, личната позиция в това отношение. Зачитането на личността. Не ми стана ясно какво се крие за това. Благодаря, казва председателката. Следващи изказ изказвания. Госпожа Шойдрова, Имате между една и две минути. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искала да се присъединя към апела на колегата Здроевски. Мисля, че Брексита не бива да се възприема само и единствено като финансови последствия. Ние трябва да ограничим отражението му, за да се допълнят фондовете и сътрудничеството да продължи. Не бива да забравяме ролята на Великобритания за Европа. Колежката Трюпел в третата алинея много добре използва израза инвестиции. Ние трябва да подчертаем, че разъм плюс творческа Европа са инвестиции в човешкия капитал на Европа и че държавите членки и държавите членки трябва да разберат, че ние изискваме увеличаването на фондовете за тези програми. Ние работим за инвестиции в човешкия капитал, за повече образование, повече по-голям достъп до културата, а също и за раздвижване на, на култура хората. И това играе много важна роля в програмата. Така че това е съвсем логично, е, като ако искаме да, се преодол... да преодолеем слабостите. Става дума за ксенофобията, борбата с е, радикализацията и така нататък. Да, но нека не забравяме цифровизацията и това е също част от инвестициите в човешкия капитал. Нека държавите членки го разберат. Председателката, благодаря много. Силвия Коста, една до две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Напълно съм съгласна с гледната точка на нашия докладчик, госпожа Трюпел. За мен тук има две важни два важни въпроса. Първо, нашата комисия трябва да отправи едно силно политическо послание, както го направихме и с последната резолюция, приятел на, плен, на пленарната зала, посветена на програмата Еразъм Плюс. Трябва да изпратим послание за до, за, до всички наши граждани и до всички поколения, за да покажем, че Европа се вълнува от съдбата на всеки един от тях и че може да бъде обща знаменател. Това трябва да бъде основният ни приоритет, когато разглеждаме бюджета на Европейския съюз. А както знаем, това е един кризисен бюджет. Както каза и колегата Моргано, трябва да имаме много ясни приоритети в рамките на бюджета. Така че нека да проявим смелост и амбиции. Не е достатъчно да си говорим за подробности по програмата Еразъм Плюс. Трябва да защитим програмата като цяло. В речта си състоянието на Съюза председателят Юнкер постави като цел до 2020 година 30% от младите хора да са част от тази програма за мобилност. Към момента обаче в програмата участват едва 5% от младите хора в Европа и те са наясно с този факт. Така че трябва да имаме по-смели амбиции и за Еразъм, плюс и за останалите ни програми. Знаете, че Еразъм обхваща най-вече академичният обмен, но трябва да включим и училищата, трябва да поставим акцента върху доброволческата дейност и спорта. Знаете, че обсъждаме и създаването на Европейския корпус за солидарност след 2020 година. След като определим правното основание, трябва да заделим и нужните средства за бюджета на този нов корпус. А както каза и колегата Строевски, европейското културно наследство след годината на европейското културно наследство от 2019 година е въпрос, който също трябва да преразгледаме. Нуждаем се от една цялостна нова програма за културното наследство. Или казвам с други думи, всички програми, които сме приели на хоризонтално равнище, трябва да бъдат отразени в приоритетите на бюджета. Нуждаем се от нова стратегия. Предложението, което може би ви се струва като провокация, но което всъщност е съществено. Знаете, че в момента културата е в функция трета, заедно с миграцията и гражданството, но аз мятам, че културата трябва да бъде прехвърлена към функция първа с инвестициите и конкретно способността. И това е битка, която трябва да водим заедно. Благодаря, господин Месиус. Um, Britain... Благодаря ви. Като британец и европеец, съм голям любител на европейската култура, затова и се радвам, че съм член на тази комисия. Но се опасявам, че откакто станах член на Европейския парламент, все повече и повече се разочаровам от големият брой хора тук, които все още не приемат фактата, че Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Крайно време е да приемете, че в близко бъдеще е, Обединеното кралство ще бъде много добър приятел на Европа, близък съсед на Европа, но не и член на Европейския съюз. А, още по-разочароващ е фактът, е, че много хора не са си извадили полуките от Брексит. Те укрикаторяват дебатът, представляват поддържащите Брексит като злодеи, но не са си извадили полуките от това решение. И съжалявам, колеги, но ще обърна внимание на нещо, което казахте, а именно, разбира се, работим в рамките на принципа субсидиарност, но и започнахте да обяснявате как би трябвало да се работи. Това е част от проблема. Ако не се ако не се получите какво, къде сте сбъркали, мога само да ви уверя, че същото, което се случи в красно, ще се случи някъде другаде. А иначе въпросната култура е нещо прекрасно и съм а, съгласна с много от колегите, че трябва да дадем приоритет на еразъм и да намерим нови начини за сътрудничество между учещите си и преподавателите между различните държави в Европа. Но знаете, че сътрудничеството не се основава на, на наднационални организации, организация като тази, която Обединеното кралство напуска. Бъдещето е чрез изграждане на връзки между, е, между хората и между културите. Това е бъдещето ни, а не в е, големи коли от слонова кост, като тази тук. Благодаря ви. Е Благодаря, господин Месиус. Не, че не приемаме факта, че Великобритания ще напусне Европейския съюз. Напротив, много съжаляваме, че е взето такова решение, но то поражда последствия и позицията на парламента ясно беше изразена в резолюцията, която приехме миналата седмица, а именно, че и Великобритания трябва да си понесе последствията от направената крачка, включително и чрез уреждане на финансовите въпроси. Позицията е ясна, но ние, тя не означава, че не приемаме тази ваша стъпка. Просто трябва да се примирим с факта. Но всички страни. Господин Офлин, една-две минути. Благодаря ви. Явно, че е, членовете в парламент си живеят в някакъв собствен свят, ако не си дават сметка, че напускането на Обединеното кралство значи спиране на финансирането, идващо от Обединеното кралство за общите програми. Ако си давате сметка, ние сме един от основните донори, така че е, при всички положения, дори и да продължаваме да, да спонсорираме някои от програмите, които се, които се обхващат и Обединеното кралство, все пак ще имате недосиг бюджет от 10 милиарда и е крайно време амбициите ви да отговарят на възможностите ви. Очевидно ще трябва да си намерите нови възможности за финансиране. В противен случай единственият вариант е единствено и само да се увеличават а, вноските за останалите членове на Европейския съюз, което никак няма да се греси нито правителствата, нито от техните гласоподаватели. Между другото, в доклада се говори за засилване на расистските ксенофобските екстремистските, екстремистските тенденции в Европейския съюз, но не се споменава, че голяма част от екстремистските дейности са е, свързани с ислямисти, които са се пресели в Европейския съюз през последните десетилетия. Създава се въпроса за тъй наречената интеграция на мисиомани и други беженци от други култури, но при всички положения трябва да се постави акцента върху новопристигналите, които е, приемат вече съществуващите културни принципи и обичаи в приемащите страни, независимо дали говорим за равенство между половете, права на младсинствата, свобода на словото или равенство пред закона. Народите на Европа не са се превърнали в злодеи за борени дни и не са се насочили срещу не се посочи негативно е, към новопристигащите си. Това се дължи до голяма степен на поведението не ви новопристигнали. Затова не би трябвало европейските средства да се насочат към предпрограмиране на европейските граждани, за да, за да мислят по-приемливо. Мисля, че е крайно време политиците да се, да се свършат отново с тех, своите граждани и живота им в реалността. Е, фрау Благодаря, госпожа Либецка. Бардзо dziękuję. Много ви благодаря, госпожо председател. Същината на казаното и особено предвид изказването на колегите от Обединеното кралство ще променя е, радикално това, което смета да кажа. Очевидно, че всяко решение води до последствия. И ние разбираме и приемаме решението на британския народ или поне на части от него, но никой няма да ме накара да повярвам, че гласувалите за Брексит са гласували и за положение, при което британските университети и британските студенти да не са част от общо европейското академично пространство, в което е част и Беларус, например. Никога няма да повярвам, че хората гласували за Брексит, са гласували и за това британските студенти да нямат вече достъп до програмата Еразъм или програмата за мобилност. И никога няма да повярвам, че хората гласували за Брексит не са искали великата британска култура да е част от европейската култура. Така че в контекста на Брексит и на ограничените средства разбирам, че в по-малка степен и среди решението на Обединеното кралство и културата и образованието ще бъдат засегнати. Нека отново да го повторя не мога да повярвам, че Обединеното кралство не си дава сметка, че ако не е част от институциите на Европейския съюз, все пак може да продължава да е част от живота на Европа по креативен начин, участвайки в програмите за култура и образование. Честно, честно казано, е, много съм развълнувана от това колко много мислят нашите колеги от Великобритания за следващата средносрочна е, финансова рамка, защото <laughs> в която, доколкото знам, няма да участват особено активно. По специално за мен е, този обрат е много изненадващ, но сега сериозно не става въпрос за е, създаване на някакви централизирани структури в областта на културата. Напротив, декларираната цел на Европейския съюз е съхраняването на многообразието. И те и дори когато за многообразието е заплашено, да противодейства. За това се инвестират средствата. Но това също трябва да е ясно. А, Европейския съюз се крепи на обмена, на шансовете на хората да се срещат в рамките на културата, да обменят информация, най-добри практики, да се учат едни от други. В дългогодишната си успешна история сме го правили достатъчно пъти. Смятам, че когато говорим за евентуално бъдещо сътрудничество, трябва да ни е ясно, че в за средносрочна, а когато става въпрос за средносрочната финансова рамка, ще трябва да я мислим без Великобритания. А какво точно ще бъде бъдещото сътрудничество става ясно в позицията на парламента. Решението за това ще се вземе, когато станат ясни условията за развода. Така че основната цел е да се е, гарантират правата и възможностите на европейските граждани, включително и на британците, преди всичко студенти, е, културни дейци, учени, които от десетилетия си сътрудничат. И точно това ще бъде основното сътрудничество и за следващите години. Благодаря. Има още три заявки за изказвания, след което трябва полека-лека да приключваме, защото очакваме гост в 10 часа. Джули Уордс. Моля те, опитай за една минута да се изкажеш. I'm a proud British. Аз съм горда, че съм британка и европейка и ме е срам, че сме в една и съща зала с хора, които се изказват по подобен начин за европейският проект проект, чиято цел е да работим заедно за мир и сътрудничество. Аз имам политически опит. Опитът ми е работа на място с най-магализираните и най-бедни общности в Северна Англия. И знам, че Европейския съюз и е, културните и творчески програми са на разположение на младите хора, не само на младите британци, но на всички млади хора в Европа и начинът по който тези програми ги обединяват с един прекрасен опит, който им дава възможност да придобият самочувствие. Срещайки се с останалите, те научават повече и за самите себе си. Брексит очевидно е бедствие. Виждате, че целият план за Брексит на Торите се разпада и то пред очите на всички. Деви Тевис дори не си направи труда да дойде за поредния от преговори тази седмица в Брюксел, а пък Девид Мей, а пък Тереса Мей, извинете, превръща Брексит в някаква форма на игра на прехвърляне на топката. Така че много сме закъсали, скъпи колеги британци. И трябва да отбележа, че не моето поколение, не вие ще платите цената, а младите хора. И ме е срам. Срам е, че Патрик Кофлин може да е член на с тази комисия със своите исламофо... исламофобски и ксенофобски коментари. Днес ме посети, ще тази седмица ще ме посвети една млада мисиоманка от моят избирателен район в качеството си на председател на Организация за защита на млади жени и ви позовавам да се срещнете с нея. Срам е да говорите подобни неща в този парламент. Благодаря, господин Дякону. Е, Există o че лебра поговорка твърди, че е важно да си зададем въпроса кой е егоист и отговорът е този, който се грижи повече за другите, отколкото за себе си. Не знам дали разбирате смисъла на тази мъдрост, но виждате, че един а, въпрос, който засяга целият, цялата, целият Европейски съюз, се превръща в а, вътрешно британски въпрос. Обединеното кралство взе своето решение. А ние сме сигурни, че ще се справим от тук нататък, както сме се справяли и до сега. Спомням си, че един от доводите при преговорите с останалите винаги е, че големите скокове в економическият напредък често се основават на културни явления, като Ренесансът или посвещението. Това са чисто културни развития. Благодаря ви, господин Шмидт. Благодаря ви, госпожо председател. Не смятах да се изказвам по тази точка от дневния ред, но тъй като от известно време насам присъствам на това, на това оклеветяване на британците и смятам, че не е след да се припомним, да припомним на колегите, че след някой друг ден ще настъпи епохата след Брексит. Някой от вас наистина ли вярва, че Обединеното кралство, вторият, вторият най-важен член на НАТО, член на Г7, страна с огромно влияние по света, с богата история, ще, се, ще остане без никакво влияние в момента. Разбира се, че не. Разбира се, че Обединеното кралство ще запази своята сила економически, политически и културно, но след Брексит ни ще запазим водещата си позиция в света. И не бива да забравяте този факт, скъпи колеги. В Европа ентусиазма за вашият европейски проект намаляване престанно и нашето решение може да се превърне в пример за подражание след 5 е, или 10 години за останали членове на Европейския съюз. Не е точно да ни окачествявате като расисти и ксенофоби. Вие всъщност сте още по-зле, отколкото си представя преди да стана член на този парламент. Благодаря ви. Много ви благодаря. Нека да подчертая още веднъж никой в този парламент не проявява неуважение към е, решението на британския народ, чието мнозинство реши да напусне Европейския съюз за най-голямо съжаление, но това е така. Това, което обаче ние трябва да направим, да организираме развода. В момента се водят преговори. Когато разводът стане факт, тогава вече ще трябва да седнем и да говорим какви ще бъдат отношенията с Великобритания за в бъдеще. Не чух някого тук да казва, а, някаква клевета за Великобритания. Напротив, подчертахме, че уважаваме, приемаме решението на народа, но трябва да се занимаем с това, което ни чака и което ще последства след това. И то да го организираме така, че да е в интерес на двете страни. Не сме казали нищо повече и нищо по-малко. За това искам да подкрепя Сабине, че е, е, в това, което каза, е, в нейната изненада, с каква загриженост се следи дебатът за средносрочната финансова рамка, след като Великобритания няма да участва в нея. Нека ние държаваме проблемите след 2020 година, вие си решете проблемите след 2019, после ще седнем, ще си стиснем ръцете и ще поговорим как да организираме съдбите си в в общ интерес. Много благодаря за тази изчерпателна дискусия. Сега искам да дам думата на комисията, ако желая, и накрая на Хелга Трюпел. Аз, за съжаление, трябва да ви напусна за 15 минути, но след това ще се върна. Е, Хелга е, бе така любезна да се съгласи да поеме председателството. So I ask back, is the commission going to speak? Така, комисията имате възможност да направите изказване. Ще се възползвате ли? Отговор да. Да, госпожо председател, благодаря, че давате дума на комисията и ако позволите, ще няколко думи на френски язик. Изказваме благодарност е, за този толкова важ, това толкова важно проекто становище, което отразява нашата програма в областта на културата и образованието за следващия на бюджетен период след 2020 година. Предполагам, вярвате, че с голям интерес следим вашия дебат. Очакваме и предложения за усилване на бюджети благодарим на вашата комисия за фундаментални социалния принос, така че да продължим работата по Еразъм Плюс, е, Творческа Европа и Фонда за солидарност. Що се отнася до многодишната финансова рамка, председателят на Европейската комисия в речта си на 13 септември очерта пътната карта за тази бъдеща ми финансова рамка. Това предполага общи предложения на комисията през май следващата година, едновременно с това това ще се осъществява важна дейност по всички програми, финансирани от бюджета на е, Съюза. Това вече започна и можете да ги очаквате през второто полугодие на следващата година с конкретни предложения за Еразъм Плюс, Творческа Европа и Фонда за солидарност. Но едновременно с това, за да отчетем изцяло резултата от програмите през този период, както и от, да се има предвид консолидирания бюджет след Брексит, както и актуалните състояния на нещата. Това са две дейности, които са много тясно свързани, макар и независими. В общи линии мога да кажа, че комисията се стреми към повече ефективност в изпълнението на програмите, по-сериозен синергетичен ефект между програмите, за да се отрази и увеличи резултата от всяко вложено евро е, работим и очакваме всички заедно да се трудим в тази посока. Председателката, вземам отново думата с радост и участвах в този дебат, защото той беше наистина политически дебат, а това не се случва често в нашата комисия. Колегите Уфлин, Месер Шмидт и госпожа Билде, първо на вас ще кажа. Искам да бъда пределно ясна, казаха колегите нашата председател сделка. Напълно приемам демократичния вод на британските граждани. Да, те имат пълно право. Искате да излезете, излизайте. Но не може да бъдете хем вътре, хем вън. Поемате всички последствия, които са желани от вас. Аз лично мисля, че това ще бъде един минус и за британските, и за европейските граждани. Но щом искате, ваша воля. Напълно съм съгласна. Аз казвам, че съгласен, защото смятам, смятам, че британските граждани ще имат много социални и економически проблеми. Вие сте на друго мнение. Добре, аз съм човек-демократ, но имам и, и приемам чуждо мнение, но изказвам и своето. Но аз съм за принципа действаш и си теглиш последствията. И следващото десетилетие ще се види кой е бил прав. И тук не става дума за неприемане на демократичния вод. Може да не ми харесва, но го приемам аз приемам и решенията на съда на Европейския съюз, едно дали ми харесва или не. Но така е. Няма какво да спорим по това. И така, шансовете за бъдеще на Европейския съюз. Можем ли да съчетаем наднационалната и националната демокрация и субсидиарността. Аз мисля, че отговора е да, но гражданите трябва да ни последват и да разберат, че след, през 20, след 20-та година няма място за национални нагласи. Вие не сте съгласни. Добре. Ние трябва да обединим <clears throat> демокрацията и демократичните структури на всички нива и така да продължим към 21 век. Тук сме на съвсем различно мнение. Е, сега по, е, по въпроса за радикализацията. Не е толкова просто, колкото го казвате. Насилници има и отляво и отясно и ние трябва да се борим с тяхното недемократично поведение. И това е целта на нашата програма за дерадикализация, независимо дали идва от отляво, отдясно. Ние в Германия имаме и в миналото Ротерме е фракцион, е, имаме и в настоящето такива формирования и ако не се преборим с тях, това ще бъде бедствие за нас и за нашите граждани. И това се опитваме да направим с следващата МФР и нашите програми за образование и култура. И сега стигам. Напълно, да, вие избирате пътя, добре, пое, приемате пътя, приемате и последствията. Както казах, бъдещето ще покаже, но няма нужда да решаваме в момента, трябва да натрупаме опити. И никога не съм поставяла под въпрос силата и величието на Британия. Да, това е мощна държава с прекрасни традиции, с... тя е добър економически играч, но е, има и своите проблеми, както и моята родина Германия. Е, така че това е положението. Сега, другите колеги, които не поставят под въпрос съществуването на Европейския съюз, се стремят към неговото подобряване чрез програмите си. И мисля, че господин Зроевски беше прав. Трябва да бъдем по-нескромни, по-амбициозни. Мисля, че тук ще срещнете широка подкрепа в това си мнение. И разбира се, искаме да разгърнем разъм плюс творческа Европа и всички други про Искаме да работим за европейската общественост, това е наш дълг и да, това да намери ролята в европейското гражданство. Това е всъщност европейското гражданство. Контактите между хората трябва да се разшири не отгоре надолу, а отдолу нагоре. И аз разбира се, като е, е, човек с либерални и зелени позиции, бих говорила за развитие в, за инвестиции в личното развитие, не в човешкия капитал, но това е въпрос на изказ. Ние говорим за уменията, но е, всички сме съгласни, че възможността да се намери работа е много важен компонент, но не само това е важно в образованието и културата. Говорим за човешко достоинство и за качество на живот и себеизразяване. В този дух смятам да работя с вас. Благодаря за оживения дебат, който намирам за много полезен. Okay, now we come to the next point. Uh, И така стигаме до следващата точка. Ще продължа на немски. He's coming. Okay. Um... Нашия гост пристига. Точка седма от дневния ред. Размяна на мнения с Мойра Килорам, директор на Центъра за преводи, писмени преводи за органите на Европейския съюз е, и така, надявам се правилно произнасям името на госпожа Келоран. Както знаете, нашата комисия отговаря за многоязичието, езиковата политика и ние много държим на тази роля. Разбира се, ние проявяваме жив интерес към работата на Центъра за преводи. На последното заседание на координаторите или по-скоро координаторките решихме да установим личен контакт с центъра и а не отдавна, а, а също така да изготвим становище за освобождаване на отговорност. Колегата Здроевски дава е доклад. Сега ще дам думата на госпожа Килоран за 10 до 15 минути, с които, през които да ни запознае с работата на центъра. Здравейте всички! Преди всичко благодаря за възможността да говоря пред вас днес. Това се случва за първи път и аз оценявам времето, което ни отделяте. Е, вашия многоезиков имидж несъмнено ви осигурява правото да интересна трибуна. Е, нека да кажа няколко думи е, за нашата дейност, защото разбирам, че се подготвите, да изработите становище за освобождаване от отговорност на нашът, нашия център. И така, създадени сме през 1994 година за работа като начало за 7 клиента и започнахме работа през 1995 година. През 1995 пета година бе създадена, бе изменен съответния регламент, като бе изградено доброволно сътрудничество за по-добра работа на европейските институции. Изменящия регламент ни даде и втори мандат за междуинституционално сътрудничество така че ние сме обслужващото езиково звено. Е, ние получаваме плащания от европейските органи и институции за осъществените дейности. Не получаваме субсидии от бюджета, въпреки че това се отразява и промемория в бюджета успях, е, управлението се осъществява от е, управителен съвет и директор, който докладва на управителния съвет. И така задачите ни е, писмени преводи за европейските организации и институции и техните служби и е, участваме в междуинституционалното сътрудничество. Каква бе причината за създаването на центъра ни? Като имате предвид нашата дейност, мисля, че това е ясно да се концентрира преводаческата работа. Може би накратко за наше, да разкажа за нашето развитие от започване на работата ни през 1995 година. И така причината беше а, с увеличаване на дейността. През миналата година преведохме 10 милиона и 500 хиляди страници. Виждате, че се увеличават както езиците, така и съответно бюджета. Ето как изглежда нашата органиграма с официалните езици и трябва да отбележа, че от 2009 година състава бе сериозно намален. Имахме 5% намаляване на бюджета в рамките на 5 години. Комисията освен това иска допълнително намаляване под 5% за, включително за центъра. Виждате как се отразява това в цифри и всичко това се взе предвид от комисията за периода 2009-2017 година. Имаме намаляване с определени бройки. Говори се за още две бройки през 2018 година така че ще продължи, ще изпълним и нашите изисквания, но съм длъжна да заява пред вас, че достигаме критична маса. След по-нататъчни е, ограничения и съкръщения ще имат пряко отражение върху нашата работа. Какво прави в момента? Имаме 65 клиенти, агенции, звена, институции. Е, ние превеждаме различни регламенти е, за всички тези агенции. Нашите клиенти са в цяла Европа и обхващат широка гама от отрасли, от образование до полицейско сътрудничество през транспорт, право и така нататък. Ние освен това предлагаме широка гама услуга, е, включително езикови консултации и други. Важно е да подчертая как работим ние, защото в момента се говори за ефективност и това е много важно. Ние не получаваме с субсидии от европейския бюджет, защото ние осъществяваме превод, използвайки и външни подизпълнители, така че да можем да се справим. Дейността ни е изключително ефективна, като модел на дейност. Ние освен това напълно се съобразяваме с европейската политика. Всички езици са третирани равнопоставено и превеждаме във всички, на всички европейски езици и включително на неевропейски езици, но те са само 1-2% от нашия обем, годишния ни обем на работа е около 750 хиляди страници, включително и за Европейското звено на Световната организация за интелектуална собственост. Е, ето виждате как се осъществяват в поредността на основните документи. За гарантиране на качеството строим много стриктно за него, включително ам, във всички сфери, защото нашите клиенти са от различни области и ние трябва да работим с изключително качествени външни подизпълнители за добри преводи, е, като например правни въпроси от областта на различните видове транспорт и така нататък непрекъснато правим и оценка на работа на външните подизпълнители. Малко за дейността през 2016 година. Аз ръководя като директор от миналата година ние разработихме петгодишна стратегия, която отговаря на моя служебен мандат. Целта е да бъдем възможно най-добрия, доброто обслужващо звено за европейските институции до 2020 година. Освен това разработихме новата система за документооборот, сега се нарича ECDT е и включва портфел на постъщатно работещи и преводачи на свободна практика, които ние ангажираме. Що се отнася до обема от работата, виждате почти 750 хиляди страница, над 65 1% от това са различни европейски търговски марки, другите са за други. Най-крупните ни клиенти. Първо, е, различните евро... Е, офиси и агенции на Европейския съюз, които виждате, започвайки с Бюрото за интелектуална собственост е, и е, така нататък. Обещах да ви дам един кратък преглед за финансовото ни развитие от 2010 до 2016 година. Както виждате на слайдовете, имаме определе надхвърляне на бюджета, за това възприехме отрицателна форма на бюджетиране, за да компенсираме това. Причината е, че през 2011 година ние създадохме резерв, за да можем да гарантираме стабилност на цените в условията на динамичен пазар. Това се отрази на бюджета през последните две години, но бюджетните органи препоръчаха да намалим да, нашата, нашия на, начин на ценообразуване. И за това променихме нещата през 2015 година. За това трябва да кажа, е, че внесохме промени, но те не са в ущърп на доброто финансово управление. Ето и цените, е, те са променливи съобразно търсенето. Е, през 2015 година въведохме, казах, по-низки цени, отрицателен бюджет. От януари 2017 година имаме нова ценова структура за преводите на документи, която ще продължи да освоява а, излишъците от миналата година, особено с оглед на ползването на вече натрупаните знания, запаси от знания в памета на нашите компютри. Ето виждате как това се отразява на приходите. Това е наистина важен момент. Е, все пак бих казала, че в бъдеще ще бъде неизбежно е, да променим цените на превода, защото новата ценова структура е, е актуализирана с спрямо миналите години и новите бю... новия бюджет очевидно не е заложен за дългосрочен период. Така че тук можем да очакваме промени. В заключение няколко думи за многоезичието в Европейския съюз и то, присъствието му в нашата работа. Е, навярвам сте, е, надявам се сте съгласни, че това е важно за нашата легитимност пред европейските граждани. Ние работим в партньорство с нашите е, клиенти, за да предоставим съответни преводи. Ние разполагаме с най-крупната терминологична база данна, данни в целия свят. Те са на разположение на институциите. Е, виждате колко запитвания имам през 2016 година, е, като е, те са над 36 милиона в обществените бази данни и 18 милиона в нашите бази данни. В момента разработваме нова система, която ще влезе в действие до година. Друга форма на междуинституционално сътрудничество в полза на, граждани, на гражданите е, както казах, говорим за многоезичие и ако погледнете какво сме направили във връзка с европейските агенции, например хим, с агенци, химическата агенция ЕКА, можете да намерите тази информация на техния сайт. В допълнение Европейския институт за, за равенство между мъжете и жените. Там сме разработили също една база данни. За сега на английски работим за превода на други езици. И накрая ЕАСО, Европейското бюро, бюро за подкрепа на убежището, предоставя информация на лица, търсещи обежище на английски. Имаме и съответен ап. Е, това е, се предлага на английски и на езиците на най-големия брой мигранти. Само като пример. И накрая за агенците от 2014 година, когато поехме агенциите. Както виждате от 2013 до 2016 година има промени в многоязиковата политика на, и практика на а, агенциите, също и техните вебсайтове. И ако позволите накрая е, нашата собствен, нашия собствен сайт на 24 официални езика. Надявам се, че с това добихте известно впечатление, госпожо председател. Оставам на ваше разположение за въпрос. Микрофон за оратора, моля. Много благодаря и аз за изключително интересната информация за вашата работа, която не всички е, е, познават добре. Така че беше много полезно това, което чухме. Нека аз да ви кажа добре дошла в нашата комисия. Първо искам да дам думата на господин Збруевски, защото той е нашият докладчик по освобождаването от отговорност на Центъра за преводи. И след това, разбира се, ще получат думата всички останали членове на комисията, които я пожелаят. Господин Зброевски, имате думата. Две-три минути, моля ви. Пани Преводничонца, колежанки и колеци. Уважаема госпожа председател, дами и господа. Не, напред бих искал да благодаря на директора за информацията, която ни предостави. Оказва се, че беше добра идея да се отдели вашият доклад от а, доклада за служебната отговорност, който винаги е бил колективен. Целта беше да научим повече за вашия център и да обърнем внимание на това какво представлява вашата работа. Не смятах обаче, че ще има толкова много изненади и то по-голямата част от тях добри изненади. Очевидно, че вие сте много ефикасни, че работите много успешно и че също така се справяте в много конкурентна бизнес обстановка, което също е много важно за нас. Няколко въпроса обаче са свързани, будят притеснения у нас. Първата е свързана с а, съкръщенията. Както казахте, съкръщения има и сред щатните служители, които очевидно а, са натварени са все повече и повече работа. Знаете, че има неутрална политика по отношение на бюджета, която може да няма последици за вас в краткосрочен план, но да има доста известно отражение в средносрочен и дългосрочен план. Така че може би ще поискаме да се намалят съкръщенията. Жалко е, че няма представители на Европейската комисия в момента, но ще се опитаме да прехвърлим, да предадем нашите послание на тези, които трябва да го чуят първо място трябва да защитаваме многоязичието. и езиковото многообразие. Ето защо трябва, за целта трябва да бъдат разширени базите данни. Не бива да забравяме, че някои езици губят езиковото си богатство, губят цели категории от думи изчезват те наречените думи, които се смятат днес за устарели, но те не биват да се губят, те трябва да останат част от базите данни. Разбирам, че, са намал... че има съкръщения и на стажантите ви, но те са много важни, защото стажантите и стажовете в областта на многоязичието са много важни за бъдещето на тези млади хора. Днес а, сте на посещение в една парламентарна комисия, където няма нужда да подчертаваме, че езиковото многообразие среща с нови, с, с други езици подпомага бързите реакции на хората, обогатява ги и им помага да се подготвят за действителността на пазара на труда. Знам, че вие не отговаряте за устния превод, а за писмените преводи, които се правят за агенциите и другите органи на Европейския съюз, но разбира се, сътрудничеството и с други институции е много важно, така че ви благодаря за това сътрудничество. Становището ни ще бъде положително, безспорно ще подчертаем, че трябва да се намалят съкръщенията, тъй като те започват да поставят под въпрос качеството на вашата работа. И ми се струва, че от името на комисия, на цялата наша парламентарна комисия мога да ви благодаря за изложението. Това не беше прекалено дълго, но беше изключително прецизно, с много точни и ценни за нас данни. Благодаря ви. Много ви благодаря, Сабине. Нека и аз да благодаря за тази информация, за това, че ни позволихте да надникнем в вашата работа. Имам един въпрос. Очевидно се възлага на външни изпълнители и доста голям обем от преводи. Тоест, много преводи се извършват от преводачи, които са извън нашата сфера. Доста често изпадаме в ситуация, в която а, английският текст служи като източник е, и от преводите на другите езици става пределно ясно, че английският е основният източник. А, много добре знаем, че в английския език може да има една дума, която да има 15 значения. Как гарантирате качеството на подизпълнителите? Как гарантирате, че преводачът ще избере правилния контекст, за да преведе думата? Защото достатъчно често сме се натъквали на, на промяна в смисъла, просто защото на английски текстът е бил напълно коректен, но след това е преведен грешно на другите езици. Как осигурявате качеството? Как осигурявате това, че това, което дебатираме е отразено в текстовете ни? председателката. Благодаря тази. Този въпрос е много важен за нас, защото често ни се случва, особено когато става въпрос за технически, строго технически дебати, които едва ли са леки и за самите преводачи писмени защото и те трябва те първа да се запознават с така, техническия контекст, но това те по този начин улесняват живота ни, разбира се, но все пак има случаи, в които се препъваме в грешки в превода и в хода на дискусията изведнъж забелязваме, че говорим за различни текстове. Понякога си губим времето, докато най-накрая установим, че говорим за различни неща. Затова е много важен този въпрос. Госпожа Коста. Sì, però volevo ringraziare molto perché questa panoramica così... Исках и аз да започна с благодарност, защото този подробен преглед на вашата работа е много важен за нас като депутати. Заслужихте си нашата благодарност. Чухме какви са проблемите по отношение на вашия бюджет и другите проблеми, които имате в а, а, а, своя център, особено във връзка с новия подход към така, самото техническо, самата техническа бюджетна процедура. Та, исках да ви попитам. Естествено, че навсякъде трябва да се правят економии, но економии могат да се правят до определен момент. Оттам надолу не, е, е, е недопустимо. Сега говорихме преди малко за МФР след 2020 година и стана дума, че трябва да подобрим а, е, бюджета на парламента в това отношение. Така че въпросът ми е следният стана ясно, че искате да предоставяте и допълнителни услуги, например онлайн превод, така ли? Тоест пряк превод онлайн. Как може да се осигури това? Как може да се гарантира качеството при такъв онлайн превод, превод в ефир? И още един въпрос във връзка с външните изпълнители. Как гарантирате качеството на преводите? Защото преводът не е, целта на превода не е да бъде буквален. Има юридически аспекти, има понятия, които се използват на италиански, след това си превеждат на английски, понякога са непреводими, особено юридическите термини. Аз не се съмнявам във вашите възможности и вашето качество качество. Но как се контролира качеството на външните изпълнители? Благодаря. Джули Уорд. Um, that... Искам само да отбележа, че много ви благодаря за подробностите, които ни представихте днес. И аз смятам, че нашата парламентарна комисия би трябвало да защитава многоязичието на европейският проект. Това е част от нашия ресора. Част от мандата ни е да зачитаме и да насърчаваме езиковото многообразие. И смятам, че действително трябва да сме защитници на многосичието и в нашите политически групи, и в всички парламентарни комисии. Интересно ми беше да се запозная с, списъка на други езици, т.е. неофициални езици на Европейския съюз, с които също работите. Не знам дали колегите наистина са наясно с този факт. Това, разбира се, е важно за отношенията ни с трети страни. Знаете, че излязохме с стратегията за културна дипломация, изготвена съвместно с Федерика Могерини, която показва колко важен е този аспект. Така че само подкрепям тази, тази, това измерение на работата ви. И още нещо. предоставя много възможности на младите хора да ме посетят е, и да видят как работи Европейски парламент. И много от тях идват, защото се интересуват от а, езици и за тях беше интересно да се срещна с някои от устните преводачи. Питам се дали има подобни възможности за млади хора да се срещнат и с работещи във вашия център. Благодаря. Сега се обръщам към комисията. Искате ли да участвате в дискусията? Э, э, Благодаря, госпожо председател. Э, Бих искал само да подчертая, че комисията смята, че причината, поради която европейските законодатели се стадоха центъра за преводи през 1994 година, продължават да са валидни. Ние смятаме, че моделът трябва да бъде запазен, тъй като е най-ретабилният модел. Гарантиран на многогласичето, както нееднократно беше повторено, е от съществено значение за всички европейски органи. Това е ангажмент, който сме поели пред европейските граждани. А по въпроса за съкръщението на персонала, държа само да отбележа, че тези съкръщения се договарят на годишна основа с съгласието на трите институции, комисията, парламента и съвета. Бих искал също така да подчертая, че щатното разписание ще остане стабилно от 2018 година насам, т.е. няма предвидени съкръщения за 2019 и 2020 година. Благодаря ви. Благодаря и на комисията. Сега ще дам думата отново на госпожа Килоран, за да отговори на разнообразните въпроси. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на различните коментари, направени на колегите ви. Първо, по отношение на съкръщенията на служителите и съкръщенията на бюджета, да, това, те са част от живота, ние продължаваме да работим и продължаваме да предоставяме услугите си на клиентите си. Радвам се, наказаната Европейската комисия, т.е. че броят на щатите служители ще остане стабилен след 2018 година, но пък всички сме наясно, че работим в условия на реална политика. По въпроса за стажовете, споменати от някои от вашите е, членове, действително имаме стажанти, които прекарват известно време в нашия център и се учат е, на... и виждат, и могат да се получат как ние осъществяваме писмения превод. По въпроса за, за посещенията има възможност за кандидатстване. Всеки, който проявява интерес, ам, да стажува при нас, има тази възможност. Определен брой стажански места се обявяват всяка година. По въпроса за външните изпълнители, потребата им е заложена в модела ни от самото начало. И ако видите какво се случва в момента в институциите, все повече и повече те започват да прилагат бизнес модела на нашия център. И реалността е, че през едните няколко дни се очаква институциите все повече да използват а, външни изпълнители, вместо да използват използват само щатни писмени преводачи. При нас моделът работи много добре, той винаги е част от нашата система, след което материалът се прехвърля на нашите щатни служители, за да гарантираме качеството преди да бъде изпратен на клиента. Как гарантираме качеството? Организираме специфични търгове в специфични области, например въздухоплаване, железопътен транспорт, околна среда, право и гарантираме, че външните изпълнители всъщност притежават нужната експертиза в съответната област. Почетам също така и, че терминологията е много важна. Ако не разполагате с нужната терминология, за превод на всички официални езици се, а, постав... се, се появяват а, сериозните проблеми, които каза, споменахте и вие за качеството на документите, които стигат и до вас. Също така много е важно и качеството на а, документът, извор, от който се първоначален документ, от който се прави превода, т.е. ако качеството на, на езика на, на документа, от който се превежда останалите езици, тогава имаме много сериозни проблеми. Твърдите, че основният език, на който получаваме документи е английски, но получаваме и документи за превод на много други езици. Всъщност и отговаряме на потребностите на клиентите и какъвто право те поискат, такъв превод ни осигуряваме. Госпожа Коста зададе въпрос за новите услуги. В стратегията ни за 2016-2020 година предвиждаме допълнително разработване на съществуващите ни услуги, но и предоставяне на нови услуги, като например новата ни услуга за онлайн превод. Всички агенции имат собствени интернет страници, се повече от тях стават многоязични страници, за което ние ги подкрепяме и искаме да дадем тази възможност за превод на интернет страниците на агенциите от до година. Също така в нашата 4 годишна стратегия въвеждаме и машинен превод. Работим пряко сътрудничество с Европейската комисия, за да може тяхната система MTEC да бъде включена в нашата система ECDT. Очевидно е, че машиният превод може само да подпомага нашите писмени преводачи и намесата на жив човек преводача от съществено значение се гарантира качеството. машинният превод е само помощно средство за ускоряване на процеса. Мисля, надявам се поне да съм отговорила на всичките ви въпроси. По въпроса за рентабилността смятам, че моделът, с който работим, ни дава възможност да намалим общата цена на прев, писмения превод, защото намалихме броят на писмените преводачи, с които работим, но имаме нужда и от щатни преводачи, защото ако използваме само външни изпълнители, направо предоставяме техния, техната работа на клиентите ни, ще ни възпрепятства да гарантираме качеството, което е основната цел на нашата дейност, разбира се. Надявам се, че отговорих на всичките ви въпроси. Да, vielen, vielen. Много благодарим за това, че ни отделихте време днес, че отговорихте на нашите въпроси и най-вече за това, че поне аз, откакто съм в парламента, за първи път влизаме в някакъв обмен с, Центъра за преводи, който всъщност влиза в ресора на нашата комисия. Така че, е, както се казва в онзи филм, надявам се, че това е началото на едно чудесно приятелство ще бъдем и критични, ще бъдем и конструктивни, е, за да продължи този обмен, чието начало поставихме днес. Дано да продължаваме все така. Още веднъж благодаря, че дойдохте при нас. Благодаря за отличната работа, която улеснява толкова много нашето ежедневие. Защото смятам, че без писмените и устните преводи, които а, са на наше разположение по време на заседанията, бихме били доста безпомощни многоязичието, освен това, е ангажимент на Европейския съюз. Той и израз на нашето културно многообразие. За това е ценност, която трябва да пазим и съхраняваме. И доколкото разбрах от вашето изложение, а, вие също смятате, че един превод може да бъде толкова добър, колкото оригинала, текста, който е източник. Може би трябва да апелираме и към себе си, когато пишем докладите си, да не се пробваме, както се казва в, с английския език. Нека всеки да работи на майчиния си език, нещо, което ще улесни след това преводачите, защото ще сме се изразили по-точно. Разбира се, че това не винаги е възможно, понякога решаващ е факторът време. Е, налага ни се понякога да работим само на английски, защото нещата ще вървят по-бързо но доколкото разбрах нашата гостенка, наистина текст написан на майчиния език на автора е по-лесен за превод, отколкото ако е написан на чужд, примерно английски или френски език. Още веднъж много благодаря. Чухте какво каза господин Зброевски. Мисля, че е, така докладът е, от наша страна ще бъде много благосклонен по отношение на е, освобождаването от, от отговорност на вашия център и смятам, че никой няма да възрази и за напред да защитаваме вашия бюджет, да няма повече съкръщения. А ако имате някакви проблеми, за чието разрешаване може да помогне нашата комисия по култура, не се колебайте, обърнете се към нас. Още веднъж благодаря за вашето присъствие, за вашата работа. Предайте нашите поздрави и благодарности и на вашите сътрудници. Благодаря. So, wir... И така. Сега трябва да направим кратка почивка, за да си поемем въздух. Освен това, редовите членове на комисията са свободни а координаторите. Извинете, казва председателката, не е вярно, забравила съм. Е, <clears throat> за за малко да забравя, тъй като след малко започваме а, закрито заседание. Искам да помоля всички, които не са членове на Европейския парламент и не са сътрудници на депутати да напуснат залата. Това се отнася и за представителите на Европейската комисия.